изказването на върховния представител на Съюза по въпросите на вътрешната политика и сигурността, свързана с масовото избиване на религиозни мълцинства от Ислямска държава. Госпожа Могерини в момента влиза в залата. Добър вечер, госпожо Могерини. If you want, you can start off. Ако искате, можете да започвате. Thank you, Mr. President, and I apologize, but... Благодаря, господин председател. Извинявам. Uh, Всички мои извинения. Тази дискусия наистина е тясно свързана с други дискусии, които водихме вчера, а именно случващото се в Близкия изток и сектанството. Това са чумите на нашия век. В Близкия изток са живели различни а, малцинства. Винаги е имало конфликти, но разнообразието в Близкия изток никога не е било толкова уязвимо, колкото е днес. Прекалено дълго и прекалено много хора се включиха в тази битка и именно това виждаме в момента. Виждаме опустошителния ефект от подобно поведение днес. Даеш започна своята пропаганда и я постави в основата на своите действия – по този начин се вербуват бойци и се използва пропагандата за извинение за заграбване на много земи. Тук не става въпрос за религия, а за сила. Масовото избиване на младсинства. Искам да кажа нещо важно в това отношение. Даеш не е само заплаха за младсинствата. Преди няколко дни научихме, че Даеш е убил над стотици хора и е отвлякал стотици от сирийски град. Съгласно първия доклад, всички те са мюсюлмани. Ако погледнете цифрите на жертвите, ще видите, че по-голямата част от тях са мюсюлмани. Същото се отнася за Сирия, за Ирак, и за Нигерия, и за Пакистан. В Европа също има мюсюлмански жертви на терористичните атаки. Всички вероисповедания, всички хора са едновременно и жертви и обединени бойци в борбата срещу Даеш. Наш дълг е да изпратим това послание именно. Всички ние сме заедно, единни. Не може да пренебрегваме факта, че има много младсинства, като например християнското младсинство в окупираните от Даеш територии. И тези младсинства системно се превръщат в жертви. Заробват се жени от различни племена. Сред пред тези ужасни действия ние трябва да заклеймим това поведение. Аз а, не мога да ви опиша как се чувствам всеки път, когато трябва да изляза с изявление, но трябва да излезем с такова, защото това показва, че ние отделяме внимание на случващото се. От другата страна, това се очаква от нас, но ние много добре знаем, че заклеймяването е недостатъчно. Затова нека да обърна внимание на действията, които предприехме за защита на религиозните младсинства. Първо, финансова подкрепа. Предоставяме конкретна финансова подкрепа. Европейския съюз и държавите членки са основни донори за Сирия. Над 5 милиарда евро са отпуснати за тази цел. Ние сме сред първите, които предоставят помощ на езидите и християните в Ирак. Аз посетих някои от тях миналата година по коледа, както и кюрдите в Кобане. Европейския съюз е вторият основен донор за Ирак. Нашите финанси позволяват живота да се върне в регионите, които се освобождават от ръцете на ДЕШ. Знаете колко важно е това, за да може да се осъществи, за да може този плурализъм в обществото да продължи да съществува. Младсинствата остават на техните земи, на земите, на които са живели в продължение на векове. И именно това е нашата цел. Европейския инструмент за демокрация подкрепя проекти, които имат за цел да насърчат свободата на вероисповеданието. Приема се и законодателство за запазването на правата на всички младсинства в Сирия и Ирак. Военните действия продължават. Трудно е да се предреши е, бъдещето и е, да кажем как ще изглежда след военен Близкия изток. Но нека да не забравяме, че нашата дългосрочна цел е да имаме а, приобщаваща и мирна демокрация. Затова трябва да инвестираме в мирното бъдеще днес, ако утре искаме да живеем в по-добър свят. Нека бъда искрена в това отношение. Ресурсите, които инвестирахме, въпреки че са значителни, са недостатъчни. Хуманитарният план за Сирия и Ирак не разполагаше с достатъчно финанси през 2015 година и това трябва да се промени в рамките на новите планове за 2016 година в хуманитарната област. Европейския съюз продължава да дава своя принос за хуманитарната помощ. Аз разчитам на подкрепата на Европейския парламент. Очаквам нашите действия да бъдат засилени тази година. Трябва да се ангажираме да получим повече донори за Сирия. Ще има важна среща на основните донори, когато ще поискаме да се присъединят повече държави. Тази конференция ще се проведе на 4 февруари, но трябва да работим и в други отношения. На следващо място, това, което правим, е да гарантираме, че ще има правосъдие. Това е ключова стъпка в мирния процес. Затова Европейския съюз подкрепя идеята за независима разследваща комисия, която събира доказателства за нечовешките действия, които се извършват там, с оглед на бъдещи наказателни преследвания. Така ще има отчетност за случващото се в Сирия. Европейския съюз прикани съвета за сигурност да отнесе до Международния наказателен съд случващото се в Сирия. Що се отнася до Ирак, осъзнаваме, че младсинствата и езидите изискаха тези нечовешки отношения към тях да бъдат квалифицирани като геноцид. На следващо място – подпомагаме а, различните организации. Защото смятаме, че Европейския съюз не трябва да бъде единствения, който защитава младсинствата в Близкия изток. От началото на кризата непрекъснато се опитваме да привлечем други партньори, за да може да намерим решение. Ние сме част от общата коалиция, която се бори с Даеш – и допринасяме с невоенни средства. Заклеймяването на престъпленията на Даеш няма да бъдат толкова мощни, колкото биха могли да бъдат заклеймяванията от страна на мюсулманските общности. Сътрудничим си с Ислямската корпорация изготвихме писмо, което от своя страна доведе до резолюцията на ООН за нетолерантността. През последните месеци аз засилих сътрудничеството ни с а, Ислямската корпорация. Подкрепихме предложението на Франция във връзка с изграждането на специална група. Съвета за сигурност изготви етичен кодекс, където постоянните членки се съгласиха да не използват ветото си, когато се обсъждат а, тези престъпления. Предложението получава все по-голяма подкрепа от останалите членки на ООН. На следващо място изчерпахме дипломатическите средства за намирането на мирно решение. Нека да добавя, че подкрепяхме също така и усилията на иракските власти за сближаване, социално сближаване. В Сирия достигнахме до етап, в който най-накрая противниковите страни могат да седнат и да обсъдят всичко. Няма да е лесно, разбира се, да се постигне мир, но е постижимо. Не само е постижимо, но е необходимо, защото няма друг начин да се запази това невероятно многообразие на Близкия изток. Нуждаем се от приобщаващи общества, приобщаваща демокрация, където всеки човек може да бъде чут и неговите права са гарантирани възможно е всички да живеят заедно и това е за благото на всички. Въпреки трудните изпитания, младсинствата в Близки изток не са загубили надежда. Само преди а, един месец в Алепо младсинството празнува своя празник в църквата, което означава, че вярата продължава да съществува. Да не забравяме и силата на прошката – и на вярата в по-добро бъдеще. В скорошно интервю католическия епископ на Алепо каза една поговорка. Аллах разпорежда дори за черната мравка на черна скала в тъмната нощ. По същия начин и нашите църкви ще продължат да съществуват, което показва, че тези хора нямат, не са загубили надежда и вяра. Всички трябва да живеят в мир. Трябва да се запази разнообразието от различни общности. По някакъв начин всички тези общности и младсинства споделят своето минало и бъдеще, своите надежди, своите желания, своя живот. Целта е да има отворено общество, да се създаде възможност всички да живеят заедно което означава да имаме и по-силен Европейски съюз и по-силен Близък изток. Не може да разочароваме тези хора. Единственият начин да не ги разочароваме е непрекъснато да изискваме политическо решение на текущата криза, нещо, което обсъждахме и с нощи в тази зала. Да отхвърлим а, разделението, да искаме а, международен мир и примирение. Приятелите ни в Близкия изток не са загубили надежда. Ако се интересуваме от тях, трябва да им донесем мир. Нека да не загубят надежда. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар Могерини. Сега пристъпваме към разискването. Нямаме много време. Обръщам ви внимание на това госпожа Гал Пелц, която ръководи заседанието преди мен, каза, че няма да има въпроси си на карта. Аз присъединявам към това. Сега давам думата на господин Адактусон. Благодаря. Първо искам да благодаря на върховния представител госпожа Магерини за важното изказване. Християните в Ирак и в Сирия ежедневно биват залавяни, изнасилвани, измъчвани и принуждавани да напуснат родината си. Но общия брой на християните значително е намалял е, християните като граждани и е, в историческия смисъл просто биват заличавани. Затова нека да бъдем ясни. Абсолютно задължително е да се спре ислямската държава. От известно време се доказа, че е, престъпленията срещу човечеството продължават. За съжаление обаче положението се влушава. Идил е отговорен за най-утвърдителните, най-жестоките престъпления, които са квалифицирани от националното право. Водещи юристи твърдят, че продължаващите преследвания а, отговарят на най-точното определение за геноцид. През декември председателят на Европейския парламент господин Шулц заяви, че преследванията на християните а, е било подценено и че реакцията не е била достатъчна. Госпожо Могерини, като европейски депутати ние трябва да доведем до промяна в името на жертвите за възстановяването на основните им права, на помирението. Ние носим историческата отговорност да назовем това зло. Сега давам думата на господин Вайденхъртер за минута и половина. В този парламент често сме говорили за Даеш, за тази култура на смъртта, за която няма нищо свещено. Даеш се бори срещу всичко, което не отговаря на техните закостеняли постулати. Шиити, сунити, алоити, християни, всички са техни жертви. Вече има две резолюции е, за луитските жени и днес е, разбрахме, че Даеш е разрушил хилядолетен манастир Свети Илия в близост до Мосул. Трябва да продължим да водим борбата срещу Даеш и да бъдем непреклонни. Трябва да се обърнем и към причините, за да създадем предпоставка за покълването на демокрацията и правата на хората. Още сега трябва да започнем работа по помирението, която да бъде основа за бъдещото развитие преди всичко е, трябва да подкрепим онези, които са в е, плен на ислямска държава. Езитските жени, християни, е, всички те представляват стока и се използват като източник на средства. Езитските жени се продават в държави, с които ние поддържаме търговски взаимоотношения. А за асирийците се изисква откуп от 25, 250 хиляди евро. Председателят прекъсва. Сега давам думата на колегата Танок с минута и половина. Разочарован съм, че този Европейски парламент използва това заглавие за геноцид вместо геноцид, ние говорим за масово избиване. Аз съм се срещал с жертви. Те всички казват, че всичко се дължи на кампания на ИДИЛ за избиване на всички несунитски мюсюлмани. Системно се се а, заробват жени като секс рубини и мъжете се избиват. А, всички знаем тези подробности. Това са военни престъпления. Престъпления срещу човечеството и най-вероятно това е геноцид цитирам нещо, което вече бе постановено. Нека да сложим истинско име на тези престъпления и да поискаме Идил и, Идил и неговите водещи а, а, лидери да бъдат изправени пред съд. Иракското правителство, председателят прекъсва колега Танок. Уважаеми колега Танок, Уважаеми колега Танок, няма проблем с вас, но всеки път преводачите искат да говорите малко по-бавно. Винаги Опитах се да ви а, направя знак, но вие не само, че не реагирахте, ми ускорихте речта си. Не може да искате да изчетете реч, която нормалните хора ще прочетат за 4 минути, а, а вие за една. А, ако не поддържате нормална скорост, ще ви вземе думата. Господин Таннок продължава. Много се извинявам, а това не ви е в правомощията. Аз ще кажа на господин Шут, за втори път вие ме спирате и аз не мога да се изкажа. И това е изключително важна тема. Извинявам се, ако не ми разбирате английския. Председателят, още по-често ще ви прекъсвам. Не е вярно, че може да говорите колкото бързо си искате. В правилата ясно се казва, че ако дадена кабина спре да работи, това означава, че цялата сесия трябва да се преустанови, затова вие не може да говорите толкова бързо, колкото си искате. А сега давам думата на колегата Нарц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 Невъзможно е да разберем Близкия изток, ако не разбираме наличието на различните общности. Не е възможно да разберем Близкия изток и без наличието на еврейската общност, която все пак почти е изчезнала, или различните европейски е, е, е, християнски общности, католици, марунити, азерити и така нататък. Дами и господа, проблемът не е само това, което става с ислямска държава. Християните в Ирак масово започват да напускат страната след американското нашествие. В Израела и в окупираните палестински територии има все по-малко християни. Е, е, в е, Ветлеем християните бяха мнозинство, докато сега са мълцинство. Те напускат, защото живота става невъзможен, защото общностите искат някаква защита. Те живеят в затворени територии. Вижте друзите как се защитиха, как азиритите, шинитите, азалуитите, маронитите, всички трябва да се самозащитават. Тези общности стават отделни острови острови, отделни един от друг. Поради това днес няма решение. Европейския съюз трябва да прояви своята солидарност, да се откаже от своя егоизъм. Близкият изток, в Близкия изток има много голяма християнска общност, която съществува от край време. Това е, е ремъка, който предава е, християнските ценности от векове наред. Видяхме какво стана, когато изоставихме Босна. Сега изоставяме азиритите, християнските общности. Вече не е необходима риторика или метафизично усъщане. Абсолютно нищо не сме им дали, госпожо Могерини, дори не е надежда. Благодаря. Процедурен въпрос. Already... Ако сте слушали превода, щяхте да знаете, че вече те а, бих ви дал, бях ви дал думата. Достатъчно бавно ли говоря, за да ме разберете? Благодаря ви. За втори път проявявате неуважение към моя колега и го прекъсвате по време на важни речи. Настоявам да му се извините и ще уведомя председателството за тази тенденциозна политика, която провеждате към моя колега. Благодаря ви. Дано да съм говорил достатъчно бавно. sie brauchen nicht das Präsidium zu verständigen. Das werde ich bereits tun. Няма нужда да се обръщате към бюрото. Аз ще го направя. Не за първ път се опитвам да чукна с тук, за да привлека вниманието на господин Танък. Той не реагира. Поведението ми изобщо не е тенденциозно. И ако той не реагира, аз го прекъсвам и след като той изобщо не иска да ме послуша, тогава му отнех думата. Това е... е Сега давам думата на колегата Леярик.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 l'odeur du pétrole et de l'argent que daech aime par dessus tout et les guerres. les institutions doivent agir sans faiblir pour protéger les minorités religieuses faire reculer le nihilisme criminel de daech et и по този начин ще помогнем на всички да излязат от затруднението. Ще се стигне и до нова средиземноморска рамка, за да може всички да работим заедно. Благодаря. Сега давам думата на колегата Валеро. Благодаря. Нападения върху религиозни малцинства са все по-чести срещу шиити, християни. Даеш атакува всички, които не вярват в същия Бог като тях. Това води и до бягство на хиляди, до смъртта на а, хиляди. В а, Палмира няма а, уважение към мълтинствата. В а, Швеция има а, голямо, голяма група езиди, халдейци. А, те се увеличават все повече. След геноцида от 1915 година отново виждаме, че цели общности биват преследвани и убивани. Тук става въпрос за религия, която съществува от 2000 години. Християнството днес е под заплаха. Трябва да реагираме спешно преди да продължи това преследване. За нашия регион тези преследвания са били абсолютно разрушителни. Смятам, че е обязателно необходимо да прекратим тактиката на гладуване, на измъчване чрез глад хуманитарната помощ за севера на страната трябва да бъде увеличена, за да се предложи сигурност на тези групи от населението. Благодаря. Сега давам думата на колегата Паркър. Благодаря, господин председател. Днес искам да говоря за трагичния въпрос на преследването на християните в, беж... лагерските... в бежанските лагери. Виждаме по телевизията, че и, има преследване на християни в лагери, които са регистрирани от ООН, заради вярата им в Близкия изток. Още по-шокиращо е, че това се наблюдава и в Германия. Тези, които се връщат от Ирак, вместо да бъдат преследвани непрекъснато, те са изправени пред радикални ислямисти тук в Европа. Християните, които са се измъчили за да дойдат до Европа, преследванията в тези лагери означава, че много християни трябва да ги напуснат. Именно от тези е, е, лагери е, има наказателно преследване. Но положението е толкова лошо, че нищожен процент е, от християните всъщност биват обслужвани от ООН. Това е, е скандално. Те са в най-неравнопоставено положение. Би трябвало те да бъдат на сигурно положение, а не би трябвало да продължават да страдат по този начин. Благодаря ви. Благодаря. Сега минута и половина за господин Майер. Благодаря, господин председател. Почти ежедневно получаваме информация за жестокостите на Ислямска държава и не знам за кой път обсъждаме а, тази тема. Мога само да кажа, че терористите се смеят на нашите дискусии. Ние обсъждаме без да можем действително да помогнем на хората по места. Едва преди няколко дни 300 е, човека бяха убити в е, Де Елсор. Но не, терористите не само убиват, е, те изнасилват и поробват хора масово. Особено са засегнати друговерците, които са изправени и са беззащитни в а, Мосул, град с а, дълга християнска традиция, а, сега е свободна от християни зона а, и Даеш се хвали с това. Нека да не си правим иллюзии. Ислямска държава няма да спре пред границите на Европа. Миналата година показа, че терористите не са спряли на европейските граници. А, може би те се стремят да освободят и западните държави от християни. Трябва да се изправим срещу тази опасност с всичка сила, защото само думите няма да са достатъчни. Благодаря. Сега давам думата на колегата Доц. Е, Благодаря, господин председател. Приветствам тази е, дискусия. Правилно е. Ние в Европейския парламент е, се ползваме от ползата на мирното демократично представяне. А в същевременно има масово избиване на религиозни мълцинства. Много често виждаме ам, сцени на масови кланета и други варварски актове, извършени от джихадисти. Европейския парламент трябва да направи нещо повече. Той трябва да признае това варварство и да го нарече с истинското му име геноцид и военно престъпление, геноцид срещу християни и други религиозни младсинства. Днес след обед уча... успях да се включа в презентацията на тези младсинства, които са най-засегнати. И бях поразена от следното. Преследването на християни се увеличава всяка година. Счита се, че преди войната в Сирия е имало към 4000 християни в Алепо, а днес те са 6. Сега председателят дава думата на Мишел Альо Мари. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, в своята конвенция от 9 декември 1948 година ООН квалифицира като геноцид всички актове, които са извършени с намерението да се унищожи цялостно или частично национална, расова, етническа или религиозна група. Така че е, предвид престъпленията, които се извършват срещу християните, не само християните, аз съм съгласна с вас, но специално срещу християните, нали лице е геноцид. Ето защо е необходимо нашия парламент да настоява ОНЕ да признае това като геноцид. Защо не го казвате? Е, това не е дума като всички останали. Това е дума, която има правен смисъл и правни последици, но тя има психологически и дипломатически последици, които не са за подценяване. Ето защо е важно да поемем тази инициатива. Днес, разбира се, е, ние не можем да се служим само с право, за да се борим срещу ислямска държава. Трябва и оръжия, но трябва да използваме и правото, защото това е категоричен сигнал към християните и към всички младсинства, но най-вече към християните, защото нека не забравяме, те са съвсем сами. Ние, които искаме, които твърдим, че Европейския съюз има християнски корени, имаме специално задължение към тях. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на господин Хан за минута и половина. Uh, господин председател, искам да благодаря на върховния представител за нейното изказване. Хората в Ирак и Сирия непрекъснато са измъчвани и изнасилвани от така наречената ислямска държава. според Корана, онзи, който убие човек, е, е все едно, че е убил цялото човечество. А ако спаси човек, е, сякаш е дал живот на цялото човечество. Е, Ислямска държава разрушава храмове и други места от световното културно наследство тези храмове трябва да бъдат не само респектирани, но трябва да бъдат и защитени. ИДИЛ заличава етническите религиозни мълцинства, обитавали тези места от векове според своите криворазбрани убеждения. Ислямът, който аз и милиони в Европа и по цял свят следват, няма нищо общо е, с религията на Идил. Но Европа и а, а, мусулманските държави трябва да работят а, заедно в полза на защитата на мълцинствата. Всеки има а, право а, да бъдат а, съблюдавани неговите човешки права и а, трябва да бъдем солидарни с жертвите. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на колегата Легутко за една минута, казва председателят. Uh, thank you. The concept of... Благодаря ви. Масовите а, избивания са думи, които могат да се използват в пресата, но не и тук, защото правилната дума е геноцид. Геноцида има ясно правно определение и си има своята правна тежест. Така че, моля ви, използвайте това понятие, госпожо Върховен представител представител. Използвайте го не само веднъж, непрекъснато. Кои са жертвите на геноцида? Разбира се, религиозните младсинства, мюсюлманите, но най-вече християните. Защо да не го кажем? Защо да не го повтаряме непрекъснато? Да го повтаряме, госпожо Върховен представител. Хиляди християни биват избивани ежегодно. Няколко геноцида имаше в миналото, но най-очудващото е, че всеки път, когато има геноцид, те е, не се наричат като не се наричат геноцид от страх. Всяко признаване на геноцида идва в последствие. Това е срамно. Да, срамно е. Нека да кажем, да, в момента има геноцид срещу християните. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Батън за една минута. Е, е, е, геноцида на религиозните младсества задава два въпроса. Какво може да се направи? Причината е идеологическа. Някой казва, че идил е извращение на исляма, но всъщност това е едно буквално тълкуване на Корана. В Корана всъщност говори за това, че трябва да бъдат избивани неверниците. Освен това, обаче, там се говори за обезглавяване и за е, поробване и за разпъване на кръста. Е, е, това, което е, идил е, всъщност е възраждане на първоначалния култ към Мухамед, когато той е, всъщност идва във Франция. Благодарение на Господа, не на Аллаха, повече от мусулманите не правят такова буквално тълкуване. Как може да бъде разбит Идил? Най-вече коалиция на Запада и на всички ислямски държави, които живеят под варварството на Идил. Идил не трябва трябва повече да се финансира. Цивилизирания свят, господин председател, говоря от минута и половина. Аз е, каза мисля, че мога да говоря минута и половина. Благодаря ви. Цивилизования свят трябва да разбере, че буквалното тълкуване на исляма няма място в свободни демократични общества. Трябва да сложим край на масовата емиграция от ислямски държи и да интегрираме мусулманите, които вече са тук. Но дали лидерите на християнските църкви ще признаят знаят, че това е възможност за покръстване. Е, има ли идеологически причини е, за това е, да има покръстване в християнството? Благодаря. Колегата Джип сега има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Говорил съм много пъти за преследването на християните тук. Според а, отворени врати, повече от а, 1 милион християни са преследвани по цял свят. А, 150 хиляди умират всяка година. И най-преследваната група от а, религиозните мълцинства са християните. А, в момента ситуацията е сложна а, и деянията на Даеш и други екстремисти в Африка не е преследване, а е геноцид. Християни са атакувани, разрушава се тяхната, тяхното имущество, разрушават се културни паметници на християнската култура. Те биват продавани части от телата им стават обект на трафик. Получаваме информация за това от неправителствени организации и от църковни организации. Нека да наричаме феномена с, с истинското му име геноцид. А, но а, мусулмански малцинства също биват преследвани като например езидите. Трябва да правим повече, отколкото правим сега. Това е задължение на цивилизования свят. Благодаря ви. Благодаря, колега Джип. Сега давам думата на колегата Панцери. За минута и половина. Numerosi rapporti indicano che le violenze commesse con... Благодаря ви. Многобройни са докладите за насилията, на които са жертви религиозните мълцинства. Тези действия се увеличават непрекъснато с разширяване на окупираната от ИДИЛ територия. ИДИЛ е смъртна заплаха за всички членове на тези религиозни младсинства. Тези религиозни младсинства са застрашени от смърт, от изнасилване, от трафик на органи. По-голямата част от членовете на тези младсинства се опитват да избягат от масовите кланета. Най-уязвимите групи чисто и просто са заплашени от изтребване. Не може да пренебрегваме последствията а, в международното право. Трябва да осъдим това незачитане на човешките права на религиозните младсинства в Сирия и Ирак. Европейския съюз трябва също така а, да работи по разпространяването на този проблем. Вие, госпожо Могерини, бяхте права. А, изправени сме пред миграционна вълна, но да не забравяме и религиозното насилие. Това са две паралелни явления. И всички заедно трябва да се борим срещу това насилие. Всички заедно трябва да обединим усилията си. Нека да се опитаме да направим всичко възможно, за да защитим действително тези младсинства. Благодаря. Благодаря господин Панцери. Господин Белдер, една минута. Благодаря, господин председател. Днес е, християнския е, град Садат в Сирия е под пряка заплаха от ислямска държава. Е, хората, които са останали в този град, ежедневно трябва да се борят за живота си. Има е, други християнски общности, които са в състояние на самоотбрана в региона. Ние трябва да им окажем подкрепа е, в каквато и да била форма, както военна подкрепа, така и обучение. Е, за съжаление, този град, именно Садат, отново изпада в такова положение. Преди години, през октомври 2013 2014 година свободната сирийска армия просто ги потопи в кръв. Накратко, религиозните младсинства в Сирия се разглеждат от всички милиции е, като поддръжници на Башара Еласад. За това те рискуват живота си. Ето защо Европейския съюз трябва да се заеме с съдбата на религиозните младсинства, както в региона, така и отвъд неговите граници. Те заслужават нашата подкрепа. Благодаря, господин Белдер. Сега давам думата на господин Холфенинг. Благодаря, господин председател. Ще продължа на унгарски. Въпросът е какво можем да направим. Имаме много въпроси, на които трябва да си отговорим. Трябва да видим, че фактите сочат, че става въпрос за геноцид и трябва да действаме. Малко се умори да обсъждам темата за християнските мълцинства, да изготвям резолюции и след това да не се случва нищо. Имам подобен опит с Ирак Европейският съюз има хуманитарна програма за подпомагане на преследваните. Искам да попитам комисията как можем да работим по-добре за постигането на местни решения. Какво може да направи Европа, за да запази живота на оставащото население? Повече от 1 милион човека вече са напуснали този регион. Говорим за пари, за финансова подкрепа доста често, но забравяме, че е невъзможно за, едно религио... за една религиозна общност да получи достъп до европейски фондове. А, когато посетих този регион, разбрах, че е, е нужно действие на европейско ниво. И за това е, искаме партньорство на Европейската комисия. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Гомес. На Сирия, Ирак и Либия. В Сирия и в Ирак има международна намеса. Говорим за кюрди, за шиити, за тубу и за други религиозни малцинства. Всички тези малцинства бяха оставени на действията на ИДИЛ и на други терористични групировки. Ако си спомняте, в Кюрдистан имахме случай на човек, който каза, че е успял да избяга от Даеш и има нужда от помощ. Той имаше нужда от помощ, за да помогне на 4000-те, които все още бяха заложници на ИДИЛ. И а, не можахме да стигнем а, до там да осигурим помощ на този човек чрез ОНЕ. Патриарците на Тобу казаха, че ако искаме да им помогнем, трябва да направим така, че хората да останат по местата си. А те не трябва да бягат в Европа. Освен хуманитарната помощ, трябва да направим така, че тези хора да имат приличен живот в своите държави. За това обаче трябва да има координирана битка срещу Даеш и срещу а, други другите терористи, срещу всички, които подкрепят терористите, дори те да са тук в Европейския съюз. Благодаря. Господин Юрек има думата сега за една минута. Благодаря, господин председател. тази трагедия нямаше да стане, ако преди няколко години си бяхме спомнили, че сигурността и безопасността на християните в Близкия изток трябва да бъде един от нашите приоритети, един от нашите политически приоритети. Разбира се, не е единствения, но още преди години ние трябваше да настояваме за това, този приоритет да бъде включен в всички преговори с нашите съюзници. Какво наблюдаваме днес? Днес сме свидетели на същинска човешка трагедия. Поради това трябва да бъдат мобилизирани всички усилия, като се направят всички налагащи се изводи. Не, обръщам се към колегите, които говориха за геноцид. Действително, това е същински геноцид, но днес ние трябва да осъдим цялата омраза срещу християните. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на колегата Келъм за минута и половина. Миналата година повече от 7000 християни бяха убити заради вярата им. А, иракското християнско а, население за три години се намали четири пъти. Християните са най-преследваната група в световен мащаб. Следващата год... миналата година беше година на разпространяване на тези гонения. И темата за религиозната нетолерантност излезе на преден план ислямска държава а, прави а, а, действия, които не са просто тероризъм, а трябва да бъдат квалифицирани като геноцид. Какво трябва да се направи? Първо, трябва да интегрираме свободата на религиите в трети държави и а, трябва да. А, бъдат изпратени на Международен съд всички, които извършват престъпления срещу християните. Трябва да разберем, че опазването на свободата на религията носи добавена стойност, защото действащата свобода на религията действа в посока неутрализиране на е, екстремизма. И политиката на Европейския съюз е, трябва да работи за равнопоставеност. Председателят прекъсва. Благодаря колегата Коста за една минута. Grazie Presidente. Е, е, благодаря, господин председател. Благодаря ви. Действително, в е, момента в окупираните територии от ИДИЛ виждаме вълна от екзекуции срещу християнските общности в Сирия, в Ирак, в Нигерия. Това е същински геноцид. Това е определението и на ООН. Християните са най-преследваното религиозно е, мълцинство. Виждаме колко християни бягат от Африка и от Близкия изток. Нека да го признаем официално, нека ООН го признае, нека международните институции признаят това. Има е, е, е, терористите от ИДИЛ е, просто се настървявате срещу символични паметници на културното наследство. В Ирак, в Сирия, в Мусул е, настъпва същински културен геноцид. Ние трябва да го признаем. Госпожо Могерини, признавам е, вашия личен ангажимент. Вие насърчавате диалога. Вие поставяте ударението е, върху предотвратяването на такива действия, върху умиротворяването, но трябва да се отиде по-далече. Трябва навсякъде да се защитава религиозното право и религиозната свобода. Колегата Шкрипек, благодаря. Днес отново говорим за идил. Защо не говорим за геноцид? Е, ще задам същия въпрос като моите колеги. Християните в е, Сирия се убиват заради религиозната си принадлежност. 80% е, от християните в Близкия изток са унищожени. Ситуацията на езидите е подобна. Много църкви са превърнати в джами или са разрушени. Това въжи и за Турция. Призовавам комисията да предприеме конкретни стъпки, госпожо Могерини в Европейския съюз нещата са подобни. Виждаме нападения в беженски лагери на религиозна основа тези масови убийства трябва да се прекратят и трябва хората да получат надежда. В Северо-Источна Сирия трябва да се възстари ред. Председателят прекъсва. Благодаря. Сега давам думата на колегата Таяни за минута и половина. Благодаря, господин председател. През 2020 година в Ирак и в Сирия изобщо няма да има християни. Няма да има язиди. Как да останем безразлични? Хилари Клинтън е права, когато говори за същински геноцид. Европейски съюз не може да не се присъедини е, към е, позицията на основните на, основен, основна личност в американската политика, може би бъдещ президент на Съединените щати. Трябва да се чуе гласа на Европейския съюз. Всички хуманитарни инициативи са добре дошли. Подкрепата на страдащите са добре дошли. Всяка политическа инициатива е добре дошла. Трябва да се чуе категорично гласа на Европейския съюз. На силата с сила, защото в момента се разиграват на карта нашите ценности. Европейски Европейския съюз съществува, защото вярва в личността, в свободата на словото, в свободата на вероисповеданията. Това трябва да защитаваме и отвъд границите на Европейския съюз, да защитаваме е, правото на е, свободно вероисповедание, да използваме думата геноцид всеки ден, всеки месец, когато говорим срещу престъпленица, срещу християните, срещу язидите. Това е приоритет. Приоритета на приоритетите е защитата на основните ценности на Европейския съюз. А ако не защитаваме основните си ценности, Европейския съюз ще бъде все по-слаб и ще, се защит... и ще защитава своему банките си. Госпожа Гил, Даеш непрекъснато отвлича, измъчва и поробва християни и езиди в Ирак и Сирия. 400 човека бяха убити или отвлечени в Сирия само миналата седмица. Най-старият християнски манастир в Ирак беше изравнен с земята. Но има и други държави, като Пакистан, Афганистан и а, там а, Даеш се смесва с държавата. Там трябва да се защитават шиитите, сиките и други религиозни мълцинства. Роб Фелоу, моят колега, призова британския парламент да третира нападенията на Даеш, като трябва да прегърнем тази инициатива повече гласове са по-силни, отколкото един. Трябва да изпратим послание към Даеш, че е, те ще получат справедливо отплата за деянията си. Благодаря сега господин Пилтровски за една минута. Най-бърджи преследованą mniejszością религийно на świecie. Благодаря ви. Преследванията срещу младсинствата по света продължават. Миналата година в резолюция на Европейския парламент се казва, че всяка година повече от 150 хиляди християни са жертва на преследвания. Едновременно с това християните биват убивани от ислямска държава. Ислямска държава разрушава и техните църкви, тя ги екзекутира, удавя ги. Това, което прави Ислямска държава в момента трябва да бъде назовано геноцид. И е, още миналата година трябваше да го квалифицираме като геноцид. Това беше настояване и на Конгреса на Съединените щати, още миналата година. Днешната дискусия показва, че в Европейския парламент има много депутати, които настояват престъпленията на ИДИЛ да бъдат наречени геноцид. Мисля, че точно така трябва да назоваваме тези жестокости. Благодаря. Сега дам думата на половина, за минута и половина на колегата Милан Мон. Благодаря. Този парламент вече е приел няколко резолюции, свързани с преследването на религиозни мълцинства. Християните са най-преследваните от тях. Това се каза на конференциите през юли и декември в Европейския парламент. Сега трябва да а, разгледаме драматичната ситуация на християните и да се опитаме да помогнем. А, Даеш и други терористични организации се отнасят особено жестоко към християните. В а, Мосул а, епископите се оплакаха от отношението към християните а, и а, днес, т.е. в а, последно време беше унищожени манастира Свети Илия до Мусул. 20% беше броят на християните в Близкия изток. Сега процентът е много по-нисък. През последните месеци се надигнаха много гласове на авторитетни организации, които искат действията на ИДИЛ да бъдат квалифицирани като геноцид. Но се интересувам и от позициите на Европейския съвет. Смятам, че престъпленията на ИДИЛ не бива да останат безнаказани и тук трябва да играем по-важна и по-активна роля. Благодаря. Сега давам думата на колегата Гърдин. Благодаря, господин председател. Ислямският тоталитаризъм днес се налага в много е, региони. Християните трябва да избират между това да е, приемат другата вяра или да избягат. И това е причината, поради която много от християните избягаха 75% от тях избягаха от Сирия и от Ирак. Много малко данни остават на разположение, но едно е ясно. Християните днес представляват най-преследваното религиозно младсинство в света. О, не, не винаги а, може да изпрати помощта си до християните, защото когато помощта се отпуска на бежанските лагери, тя много рядко стига до християните в тях. Всички бяхме разтърсени от а, тези а, кадри на обезглавявания, извършвани от ИДИЛ. И въпреки всичко продължаваме да подценяваме този геноцид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 Първа година насам християнското младсинство намаля с 92%. Така че когато говорим за геноцид, не става въпрос просто за термина, който ще използваме. Многократно сме казвали, че трябва да се говори за геноцид, но това е необходимо, за да може тези действия да отидат в по-силна правна рамка и международната общност да се задейства. Благодаря, господин Вента. Благодаря, господин председател председател. Колегите споменаха, че, че джихадистите са унищожили нов исторически паметник. Монастир Свети Илия в Мусул. Те вече унищожиха стотици исторически паметници. Идил разрушава всичко, което се противопоставя на тяхното тълкуване на исляма. Християните се измъчват и убиват. Културното им наследство е унищожено. Е, отнемат им се имуществото. Драматично спада броя на християните. Е, те са били 2 милиона и половина, сега са 800 хиляди. Насилието продължава и е, срещу и язидите. Ние трябва да ги защитим, за да се осигури правото на вероисповедание. Действията на ИДИЛ трябва да бъдат разглеждани като геноцид и престъпления срещу човечеството. Благодаря, колега Винтер. Сега една минута. Диас Демир Гастия. Благодаря, господин председател. Е, преследваните младсинства се нуждаят от правосъдие от обещетение Върховния комисарият на ООН за правата на човека е, заяви във вторник, че е, тези престъпления са геноцид. Геноцидът е ясно разписан в статута. Той е от компетенциите на Международния съд. Госпожо, вие говорихте е, за дипломация, за правосъдие, е, е, но мисля, че правосъдието е началото на всички действия. Когато изчезне терора и той накрая ще изчезне, не трябва да има безнаказаност. Терористите трябва да знаят, че ще бъдат преследвани и осъдени от Международния наказателен съд за извършените от тях престъпления. Това е ваша задача задача, госпожо Върховен представител. Насърчавайте и стимулирайте действията на Международния наказателен съд. Геноцидът срещу християни, язиди и други младсинства от страна на Ислямска държава в Сирия и Северен Ирак доведе до прогонването на стотици хиляди по време на така наречената кампания по налагане на исляма. В същото време в Ирак, поради репресиите и убийствата от 2003 година до днес, християнското население е намаляло 6 пъти до 275 хиляди а в сирия от 2011 г. година две трети са по малко до 500 хиляди. отговорът или отговорността за ужасната ситуация която носи не само сирийското правителство но и международната общност която в съвета за сигурност не успя да постигне съгласие за навременна интервенция в страната. това можеше да ограничи и масовото желание за преселение към европейските граници от засегнатите региони. госпожо могерини за да се справим успешно с тероризма мигрантската криза радикалния ислям първо страните членки трябва да изпълняват своите поети ангажименти които не изпълняват особено финансовите и второ европейското сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната трябва да бъде засилено чрез създаване на европейска разузнавателна и отбранителна структура. в интерес на хората там но и в наш интерес е да спрем варварите. благодаря ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Манеско. Благодаря. Първо искам да, да, да поздравя колегата Адактосон и а, върховния представител Могерини. И сега ще премина на моя език. Територията, контролирана от ДАЕШ, е а, територия, в която се извършват а, непрекъснато престъпление. А, и измъчването, поробването а, са. А, реалностите на религиозните мълцинства. Ал-Багдади каза, че а, мирното съвместно съществуване с а, християни а, не е възможно. И а, всички действия на ИДИЛ показват, а, че идеята им е разрушаването на религиозните мълцинства. А, Техният брой рязко е намалял до 50% в Сирия и Ирак. И а, това ще предизвика реакции на международната общественост. След геноцидът в Сребреница, международната общественост предприе действия. Трябва да го направим и в този случай. Благодаря, госпожа Химен. Дами и господа, в Европейския парламент обожаваме да говорим за свобода. Рядко е обаче на висок глас някой да говори за религиозна свобода – Рядко е някой да се прекръсти без да загине за това. Аз съм християнка и се гордея с това, но не се изказвам като такава. Просто искам да защитя а, човешките права. Християните са жертви на варварски актове в Близкия изток. Хората се продават за 50 евро за роби, а малките момиченца вървят по-скъпо, по 100 евро. Изборът е един или да се умре, или да се избяга. Приканвам О, не да направи всичко, дори невъзможното, за да сложи край на този геноцид. Жертвите изискват действие от наша страна. Трябва да действаме. Нека да го направим веднъж за винаги. Благодаря. Госпожа Хименес Бецерил, сега господа Петир. Председниче. Е, Благодаря. Благодаря, господин председател преследвания, убийства, унищожаване на християнски символи, разрушаване на църкви. Всичко това показва, че християните в Близкия изток са изправени пред един единствен избор да останат християни с риск на живота си или да се откажат от вярата си, за да оцелеят. Това е престъпление на престъпленията. <clears throat> Необходимо е обаче християните изцяло да напуснат Близкия изток. И тогава едва ние ще заявим, че това е геноцид, извършен от ИДИЛ. Преди Първата световна война християните са били 20% от населението в Близкия изток, сега те са едва 4%. През последните 10 години броя на християните в Ирак е излязал от 1,4 милиона до 100 хиляди. В Сирия те са били от 1,25 милиона до 400 хиляди. Имало е 45 църкви в Мусул. Е, сега няма такива. Е, около 140 църкви са унищожени в Сирия. Всички монастири в Ирак, е, които са е, с хилядолетна история са се превърнали е, в куп от прах. Какво друго да очакваме? Е, виждаме как се поробват жени. Ако ние не постигнем това, жени, децата ни ще го преживеят. Ще си продаваме децата като роби. Християните са най-преследваната религиозна общност. Срещу тях има геноцид. Трябва да направим нещо, за да спрем това. Господин Полчак, смятам, че този дебат показа, че тази тема заслужава цялото ни внимание. Искам да ви обърна внимание на факта, че религиозните мълцинства често пъти нямат никакъв шанс да живеят нормален живот. често пъти те изобщо не могат да живеят. В Китай, например, християните също са дискриминирана общност не можем да пренебрегнем и факта, че, например, евреите в Европа също се чувстват доста некомфортно. Има и информация, че а, днес евреите напускат Европа. Това не е много добре за имиджа ни но намесата в живота на религиозните общности не е по-очевидна никъде другаде, освен на територията на Даеш. А, аз съм убеден, че насилието върху хора заради религиозната им пренебре, е, е, принадлежност е нещо, което всички ние отхвърляме и презираме. Моделът на нашата цивилизация е толерантност, е, недискриминация. дискриминация и възможност на мирно съжителство на религиозни общности. В името на тези принципи и в името на международната справедливост трябва да осъдим ситуацията в Близкия изток. Но не само това. Трябва да осигурим подкрепа за действията на международната общественост. Трябва да наречем тези жестокости геноцид и ако го направим, аз ще подкрепя това. Благодаря, господин Почек. Преминаваме към спонтанните изказвания. Имам два пъти повече желащи да се изкажат, отколкото имаме възможност да изслушаме. Сега искам от всяка политическа група да дам думата на един колега и ще предпочитам колеги, които до сега не са се изказвали. Като начало давам думата на колегата Търбовска. Пан председа, пани висока представителка, Господин председател, госпожо е, върховен представител, това, което ИДИЛ извършва е нещо, което Европейския парламент и Европейската комисия трябва да нарекат е, геноцид. Ние трябва да подчертаем необходимостта от това съвета за сигурност на ООН е, да приеме резолюция и всички тежки престъпления на ИДИЛ трябва да бъдат отнесени до Международния наказателен съд. Е, преследванията на християните и на другите религиозни мълцинства в Сирия и Ирак са съпоставими е, с е, избиванията в Сребреница и в Руанда Християните очакват международната общност да признае техните страдания. Те очакват справедливост и солидарност. Ако ние наречем тези деяния геноцид, ще защитим по-добре християните в Ирак и в Сирия срещу насилията на салафистите в европейските лагери за бежанци. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам, давам думата на гледате Джамбаски за намерение. Господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. Няма никакво съмнение, безспорен факт е, че Исламска държава избива в Северна Африка, в Северен, в Северен Ирак и в, в Сирия десетки хиляди язиди, християни, кюрди, представители на шиитски младсинства. Това всички ние го знаем и това е казал много пъти от тази зала. Поне една година само че от всичките изявления в тази зала в тази една година не произлезе абсолютно нищо. искам да споделя с вас следното разсъждение ислямска държава не се бори с декларации не се бори с разисквания не се бори с много витиевати но сметка на това празни приказки не се бори със заобикалянето на проблема не се бори когато се стремим да избегнем думата ислямска и обясняваме как една религия била мирна а друга не била не се бори когато се опитваме да прикрием факта че в съседната ни държава турция подпомага ислямска държава финансирайки я организирайки я лекувайки я снабдявайки я с оръжия. всички тези неща трябва да се кажат да бъдат ясни защото иначе няма да постигнем нищо от това за което си говорим. това което трябва да се случи уважаема госпожо Могирини, е да се постигне споразумение в цялата международна общност за сухоземна операция. благодаря ви. Благодаря, колега Джамбаски.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 Ситуацията с престъпленията срещу християни е драматична и се влушава. Християни, друзи, други религиозни мълцинства ежедневно са обект на преследване и на унищожение. За това говорим за геноцид действително трябва да подходим сериозно и да вземем мерки. Не можем да останем безучастни. Германия и други държави са снабдили джихадистите с оръжие. Сега САЩ ще преговарят с тях, за да стабилизират Близкия изток. Трябва да спрем с това лицемерие. Трябва да прекратим и да унищожим условията създали ИДИЛ. Трябва да започнем мирна инициатива. Благодаря сега колегата Ейкаут на края на спонтанните изказвания. Um, бих искал да обсъждаме е, още е, каменната епоха в момента ние виждаме последиците от шокираща външна политика. Виждаме тори правителството как намалява средства за отбрана. А лидера на Лейбъра ще говори с животните от Идъл. Можем да направим нещо много по-добре. Трябва категорично да заявим себе се срещу тези животни. Трябва да устояваме нашата свобода и нашия начин на живот, защото няма време време да... Няма време. Господин Обермайер, е, процедурен въпрос. Имам е, принципен въпрос. ценя вашето председателство. Казахте преди малко, че всяка политическа група ще получи думата. никой от моята политическа група не е, се е обадил и а, ви призовавам да спазвате онова, което обещахте. Принципно сте много коректен и а, да обръщате внимание, ако някой иска думата. В противен случай не трябва да правите такива изказвания. Благодаря. Господин Обермайер, вие се обадихте. Помислих, че имате въпрос с синя карта. Бяхме се разбрали, че няма да допусна такива въпроси. А, просто така ви разбрах. Господин Обермайер, давам ви думата сега. Благодаря, господин председател. Много сте щедър. Искам да се присъединя към преждеговорившите. Масовите убийства на християни е, трябва да бъдат обсъждани. За съжаление, всичко остава само на думи, прави се прекалено малко. Ще ви припомня, че атаките срещу засегнатите религиозни младсинства съществуват и в нашите центрове за приемане на беженци. Така че смятам, че приемащите държави трябва да обърнат внимание на това. Говорихте много за геноцид. Това означава, че Европа е призована да вземе мерки и да подведе под отговорност държавите, които допускат това. А, имам предвид Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства. Те прекалено дълго а, толерират подобни действия, а ние толерираме това. Западът трябва да заеме страната на потиснатите наши религиозни събратия. Благодаря. Председателят, благодаря, господин Обермайер. С това приключва процедурата на спонтанни изказвания и сега давам думата от името на комисията на госпожа Могерини. Благодаря ви, господин председател. Нека да започна с дефиницията на геноцид. Не, че не съм искала да използвам тази дума, не я използвах в уводните си думи. Използването на термина геноцид трябва да отговаря на сериозни правни критерии. И в момента а, използването на този термин се а, изяснява в компетентната институция, а именно ООН. Единственото позоваване на геноцид в ООН бе направено на 13 март 2015 година в доклад на Върховния комисар на ВКБ на ООН във връзка с състоянието на основните права в Ирак. Този доклад събира информация за различни действия на насилие, извършени срещу цивилни граждани, заради тяхната принадлежност към етническа или религиозна група. В този доклад се стига до заключението, че някои от тези насилствени действия могат да представляват геноцид в случая с езидите, както и могат да бъдат приравнени на престъпления срещу човечеството, като случая с насилието срещу християни. Ако искаме да бъдем точни, да се придържаме към правната рамка, защото много от вас казаха, че това не е просто дума, а е правен термин, Та, за да сме сигурни, че а, работим и боравим с правените термини в Европейския съюз, защото ние не сме ООН, ще трябва отблизо да следим това, което се случва в ООН. Същевременно ще трябва да предприемем конкретни мерки, а не да се придържаме към този принципен подход. Този регион гледа към нас, всички младсинства. Гледат към тези, които могат да ги защитят с думи, защото думите също са важни и с действия. Нека да започна с нещо, което бе упоменато от някой от вас във връзка с отчетността и справедливостта, правосъдието. Нека да подчертая отново. Европейския съюз подкрепя Международната независима разследваща комисия за Сирия, която събира доказателства за извършените варварски действия. Това ще предреши и бъдещите ни правни действия. Както някой от вас упомена, Европейския съюз призова съвета за сигурност на ООН да отнесе случващото се в Сирия към Международния наказателен съд. Нека да съм ясна в това отношение. И тъй като закъсняваме, аз не искам допълнително да удължавам дебата. В заключение бих искала да кажа, че има 3-4 основни приоритета за нас за да може да защитим религиозните младсинства в Близкия изток. Първо, да се освободят окупираните от Даеш зони в Ирак и в Сирия. Това трябва да станат безопасни зони, където хората да се върнат към нормалния си начин на живот. И в това отношение идва нашата хуманитарна помощ. В Ирак бихме могли да улесним достъпа и надяваме се, че ще можем да го улесним още повече в Сирия. На второ място, да се създадат условия за приобщаващо общество в тези държави. Аз бих казала да се пресъздадат условията. Защото, както много от вас подчертаха, говорим за общества, които от векове, да не кажа от хиляди години, е, живеят заедно. Мирно и в пълно разбирателство. Те живеят заедно, като техните различия са представлявали богатство, а не разделение. И тук е, имам едно съображение, което е от чисто човешко естество, дори не от политическо. И бях изненадана, че този факт не беше споменат в днешния депат. Доколкото разбирам, доколкото чух от християните в Набиро миналата година, например, темата, която най-много ги вълнува е дали за тях е по-безопасно да останат в Близкия изток или да напуснат. Така че при всички дебати, които водим за запазване или възстановяване на поралитета в обществата в Близкия изток, това е един дебат, който вълнува особено много християнските общности в региона, в териториите, които са опаку, окупирани от Даеш. И ние смятам, че това е един дебат, който би следвало да уважим, внимателно да проследим. Също така смятам, че сме длъжни да им дадем възможността да имат възможност на избор, да имат а, възможност в безопасност да напуснат региона. И тук се вършим доказаното нещо от вас, а именно необходимо е да подкрепяме бешенците, всички бешенци, включително и бешенците, които идват от младсинствата. И също така трябва да защитаваме техните права, където и да се намират и от която и част на региона да идват. Трябва също така да създадем необходимите условия за тях да останат или да се върнат на своите общности, ако така пожелаят. И за целта трябва да се възстанови и плурализма в обществата в Близкия изток, които, поне по мое мнение, само по, само по себе си е богатство. Това е една част от света, където различни общности, различни религии и различни етноси са живяли заедно и по този начин показаха на света, че това е възможно. След което се стигна до конфликта. И в крайна сметка трябва да дадем възможност на малцинствата, ако искат да се върнат. И последен коментар. Нещо, което се случва не само в регионите на, конфли... на конфликта, но и в регионите в близост до конфликтни зони, а именно да се инвестира в отвореността на обществата, в демокрацията, спазването на върховенството на закона, плуралитета и разнообразието и свободата на обществата. И то по целия свят, не само в Близкия изток. Тук говорим за престъпленията, които извършват Даеш, но подобни неща се случват всякъде по света, в Африка, в Азия, без въобще да забавяме Либия, например, където имаше жертви християни от различен происход, от Етиопия, наскоро това се случи, така че трябва да имаме предвид каква е общата картина и да действаме незабавно. На първо място с хуманитарна подкрепа, след което да започнем работа по създаване на условията за зачитане правата на мълцинствата в средносрочен и дългосрочен плат. И трябва също така да положим всички възможни дипломатични дипломатически усилия, за да сложим край на кризата, която освен това е и и да сложим край на основния източник за проблеми за гръци младсинства в Близки изток, именно Таеш. Благодаря, госпожо комисар Могерини. Дискусията